colleagues, I suggest we start, even if we're not very numerous yet. Let's say all, all those who matter are here. И така, уважаеми колеги, не сме много в залата, но у нези, които са от значение, са тук. Започваме с приемането на дневния ред имаме съобщения на председателя, ще приемем и препоръките на координаторите. Точка 4 от дневния ред, свързана с международната закрила, ще бъде отложена. Докладчик е госпожа Гийом. Тази точка ще бъде отложена за следващото ни заседание. Освен това, гласуването по отношение на писмото на нашия председател към председателя на комисията ЕКОН. Тази точка, това писмо ще бъде включено под формата на точка 16б в дневния ред. Тук става въпрос за единния надзорен механизъм, Ние трябва да действаме бързо в тази връзка. Можем ли да приемем дневния ред с тези оговорки? Трябва да приемем и нови докладчици. Господин Нилс Турвалц от АЛДЕ ще бъде докладчик по ставката за съфинансиране във връзка с Европейския фонд за беженците, фонда за връщане и фонда за интеграция на граждани на трети страни, както и по отношение на един друг доклад, който се нарича Ставка за съфинансиране за фонда за външните граници. Господин Лопес Агилар е докладчик по отношение на Стохолмската програма. Имаме и докладчик по отношение на финансовата година 2011. Приемате ли? Добре. Приемате ли протоколите от 27 и 28, както и от 20 октомври миналата година? По някаква причина това е включено в дневния ред. Имате право да възразите до края на утрешното заседание, доколкото разбирам. Няма нужда сега да одобрявате е, този елемент. Точката на госпожа Гиом е отложена за следващото заседание и така стигаме до доклада на господин Клас интеграция на мигрантите, въздействието върху трудовия пазар и външното измерение на координацията на системите за социална сигурност. На 23 ноември на обяд е крайния срок за внасяне на изменения. Първо ще дам думата на докладчика. Той ще представи своя доклад и след това ще имаме и дебат. Господин Клейс, имате думата. Благодаря, господин председател. Както представител от комисията Либе. Тоест, ние като комисия трябва да предоставим становище на комисията по заедостта. Става дума за интегрирането на мигрантите в трудовите пазари на държавите членки. Предполагам, че повечето от вас са се запознали с документите, така че аз просто ще ви представя моята гледна точка. Не трябва да изпускаме от внимание няколко различни аспекта. Първо, комисията пред, днес е един документ, Парламент излезе с становище. Имаме различни документи, но когато говорим за интегриране на мигрантите, не трябва да забравяме, че става дума на първо място за възможността да се абсорбират, да се интегрират а, тези е, лица. А, в различните държави членки капацитета на интегриране е много различен. Е, много от тях е, е, нямат необходимите квалификации, нямат възможност да имат достъп до пазара на труда, до жилища и така нататък. Вие знаете какво става в Брюксел. То е много красноречиви може да служи за пример за това. Много от хората, които идват в нашите страни, нямат никакви перспективи за бъдеще и аз искам да наблегна на това. Трябва също така да отбележиме какви, какво представляват и какъв е профила на ам, пристигащите мигранти. Много, много много често се поставя акцента на събиране на семейства, на а, интегриране на трудовия пазар, но много, много често а, лицата, които а, идват в нашите страни, нямат никаква възможност за намиране на работа, за, нямат необходимите квалификации Също така има и един, една нова вълна а, ми, мигранти, които са просто без квалификации, без а, дипломи и които тежат предимно на системата за социално осигуряване на нашите страни. Същевременно трябва да разграничиме и законната от незаконната иммиграция, а, има някои иммигранти, които са решили да а, пристигнат а, нелегално, незаконно в а, нашите страни, така че те не могат да очакват а, да бъдат а, третирани както останалите. трябва да има механизми за връщането им в страните по происход. Това е моето становище по въпроса. Кой, иска, кой е следващия, който иска? Бронз. Right, um... <clears throat> Както изтъкна и господин Клайс, застаряващото население на европейските страни – се използва като оправдание за иммиграцията. Защо защерява населението? Защото продължителността на живота се увеличава. Това трябва да ни радва, особено ако сте на моите години. Друга причина обаче е и понижаването на ръждаемостта. В някои страни Имаше конкретни политики, насочени към това, макар и това да не беше желания ефект в крайна сметка. Политиките могат да бъдат промени, променени, могат а, да се пригодят или да бъдат премахнати. Ако има недостиг на работна ръка, ние можем да обучим нашето население да запълни празнотите. В 2010 година се появи един документ на комисията, наречен Европа 2020. На страница 7 се казва, че Европа има много силни страни и можем да разчитаме на таланта на нашето население. Комисията обаче не направи нищо във връзка с това, което казва. Какво правим ние? Извличаме обучено население, лекари, например, от третите страни, привличаме ги в нашите страни и това обрича тези трети страни на бедност. Културата на емигрантите е нещо, което не е дреха. Не може просто да се смени и на някого да се надене европейска култура. Когато тези емигранти дойдат в Европа, те превръщат своите части от континента в трети свят. Както признава докладчика, за всеки възрастен мъж емигрант трябва да се допуснат още няколко члена на неговото семейство. В доклада се дава нещо като пропуск за свободно влизане на хора без да се оправдява присъствието на тези хора. Много често емигрантите не правят нищо, понякога посещават курсове, но дори да ги завършат, едва ли получават работа след това. И накрая, идеята за свободата на придвижване с цел търсене на работа е абсурдна, особено когато а, така или иначе има безработица. А пък да се привличат емигранти от третите страни, това е просто лудост. Благодаря, господин Бронс. Имаме достатъчно време за тази точка, но последващите точки ще ви помоля да бъдете малко по-кратки. Госпожа Зипелт. Благодаря много, госпожо председател. Да, може много още да се говори по този въпрос, но аз ще се огранича само с два аспекта. Първо, равенството между половете не трябва да се заличи но трябва да надяваме, че ще се увеличи ръждаемостта и решението не би било да се дадат повече шансове и на мъжете, и на жените за съчетаване на професионалния и личния живот. Смятам, че това би бил най-подходящият отговор. Що се отнася до обучението и то непрекъснатото на лицата, които идват от други държави, това трябва да се обсъди, разбира се, но е, създаването на гета в нашите държави е, съществува като риск и за по-бедните слоеве, не само е, въпрос на е, иммиграция. Всичко това не трябва да се смесва. Госпожа Флотра, следващият оратор. И така, е, е, е, по отношение на тази тема, интеграцията на мигрантите, отражението върху пазара на труда и координацията на социалната сигурност, смятам, че това становище всъщност обединява всички клишета, които чуваме непрекъснато по въпросите на миграцията. И би следвало тази комисия да поработи доста по този текст както и комисията по заетост. Euh, euh, и трябва да се има предвид, че за разлика от това, което често се казва, не най-бедните лица са иммигранти, а напротив, тези, които имат някакъв капитал, економически образование, трябва човек да има все пак някакъв ресурс, някакви средства за, емигри... за да емигрира. И а, забелязваме, че с течение на годините а, образованието, нивото на тези а, лица се доближава до това на родените в нашите а, държави. И това, което трябва да се направи, да се осигурят работни места на тези лица, на съответните, съответни работни места, които да отговарят на тяхното образование. И трябва, има тук какво да се навакса от а, страна на приемните държави. Тъй като тези добре образовани мигранти не намират работа. Поне е такава, която да отговаря на равнището на тяхната компетентност. И тези лица не идват най-често от най-бедните държави, а от развиващи се държави. И това се доказва от много проучвания. И това а, е, становище не трябва само да повтаря а, е, а, е, клишета и погрешни факти, а, свързани с а, иммигрантите. А, сега, трудовата иммиграция и обединяването на семействата също трябва да бъдат поставени в съответния контекст. Е, защото изключително силен елемент на интеграция обединяването на е, семействата не трябва да се пренебрегва е, този инструмент. А, има и лица, които използват обединяването на семейства като а, претекст и биха могли и те да упражняват някаква трудова дейност. И всъщност емигрантите са емигрантки в по-голямата си част в днешно време. Това ни показват проучванията на МОД. Така че е много важно да не се разделят неправилно тези две понятия, защото те са обвързани. Също така смятам, че нашето становище трябва да засегне и въпроса на легализиране на ситуацията, на положението на лицата, които работят. Защото има много иммигранти, които работят по трудов договор, без да имат съответните разрешителни за престой. Така че те трябва да разполагат с възможността да легализират да узаконят своята положение. А, има и едно проучване, а, което показва, че ако тези 61 милиона а, а, мигранти а, се легализират, а, пребивават законно на територията на Великобритания, това би довело до значителни приходи в хазната. И през 2010 година 12 милиарда е прихода от мигрантите във Франция. Така че, моля ви, нека да не е, повтаряме непрекъснато едни и същи е, популистки е, фрази, които освен това не отговарят напълно на истината. Така че трябва да поемем нашата отговорност на парламентаристи, да се опрем е, на данните, които ни посочват експертите и да направим едни сериозни предложения. И комисията подчертава, че са безспорни Безспорен е този а, е, принос, това положително отражение на мигрантите. Благодаря. Елстра. Ja, Благодаря, господин, е, госпожо председател. Бих искал да наблегна на два аспекта, които са залегнали в становището. Първо, капацитета за интегрирани или Джеймс Миченър е написал в статия че британците пър- първоначално са приемали с голяма радост иммигранти, са ги приемали с отворени обятия, но в последствие прекалената бройка е довела до известно пресищане, отвръщаване дори ако щете и сега но като че ли просто държа, страната вече е надхвърлила капацит, капацитета си за интегриране, за включване. Затова смятам, че всяко едно общество има прак на търпимост при приемане на чуждия на чужденеца и това трябва да се отчита и аз подкрепям казаното от докладчица, докладчика. Що се отнася до Европейският съюз и малко квалифицираните е, мигранти. Разбира се, всичко зависи от е, отделните е, държави членки. Не в... Нека не забравяме, че в не всички държави членки има е, необходимото обуч... обуч обучение за местните граждани, оттам и конфликти, оттам и сблъсъци. Мисля, че бихме помогнали много по-повече на тези трети страни, ако не приемаме хората, а работим за интегрирането на място. Мисля, че е крайно време да решиме какво точно имаме предвид, когато говориме за миграция. Дали става дума за економически а, иммигранти в а, така наречените първо, първостепени или първокласни европейски държави и а, така наречените второкласни. Аз а, съм от държава членка, която е пълноправа държава членка на Европейския съюз, но ако погледнем фактите, ако видим каква е действеността и Унгария и много други по-нови държави членки, на практика се смятат за втора класа а, държави е, членки. И, и а, граждани на нашите държави мигрират в по-старите е, държави членки. Като че ли не, не, не искаме да погледнем този проблем в а, е, очите. Нека, нека не забравяме, че след процесите на приватизация разпадането на промишлеността в нашите държави. На практика пазарите се сринаха и много често е, лекари или медицински сестри с е, специалност работят е, за 300 евро, не повече. в, пред, в предприятията работници работят по 12 часа на ден, няма трудово законодателство, което да ги закриля и заплатите не надвишават 250-300 е, евро е, месечно. Е, но никой не се занимава с и не обръща внимание на положението на тези хора. Когато говориме за миграция, говориме ли и за тази категория трудещи се? Много често, когато говориме за мигриране, миграция вътре в Европейския съюз, не а, говорим за тези хора. Много често те нямат а, никакви права, дори имат по-малко права, отколкото мигранти от а, трети страни. А, паспортите им се отнемат, а, има и незаконна търговия, незаконен трафик с лица, по-специално с а, жени. Кога, кога най-после ще, ще говорим за този проблем? До кога ще си затваряме очите и ще говорим само за другия вид миграция? Благодаря, госпожа Морвай. Проблемите на трафика, незаконният трафик на лица е разглеждан неколкократно в Европейския съюз. И сега давам думата на последният изказ. Of... Джин Ламбард. Благодаря, госпожо председател. По отношение на вътрешната миграция в Съюза, имаме година на мобилността, следващата година е година на гражданите. Тяхната цел е да засегнат правата на гражданите на Европейския съюз в рамките на съюза. Знам, че някои колеги са провеждали срещи в своите държави членки, посветени на тези въпроси. Има някои пилотни проекти в тази връзка. Един от тях е свързан с финансовите въпроси, например, с бюджета, с достъпа до жилища. Така че много инициативи има и нашата комисия като цяло ги подкрепя. Това становище обаче е свързано с интеграцията, а ние чуваме много за миграцията. Вече сме говорили за миграцията. Тук става въпрос за интеграция. И ето защо ние като комисия би трябвало да кажем малко повече за интеграцията. Някои от повдигнатите въпроси могат да бъдат разгледани в контекста на стратегията за интеграцията на Съюза. Тук има основни принципи, които трябва да бъдат разгледани. Те просто липсват в доклада. Така че някои колеги, включително и аз, ще се е, опитат да попроменят текста. По отношение на изтичането на мозъци, да, трябва да засегнем този въпрос. Да не забравяме напълно обучените и квалифицирани европейски граждани – Когато говорим за граждане на трети страни, ние не трябва да забравяме и високо квалифицираните европейски граждани, които емигрират. По отношение на капацитета на страните за приемане на емигранти. Бих е, искала да разбера малко повече, да получа научна информация. В някои държави членки се говори за сериозен миграционен натиск. В Великобритания е, някои конкретни райони не са имали опит с емигранти, но са успели да се адаптират получвайки се от други региони. Аз съм от Лондон, там нещата стоят малко по-различно. В заключение ще има изменения и отново повтарям, онези, които искат а, информация относно положението на емигрантите в Съюза, интеграцията, има едно проучване, което ние възложихме, то се появи миналата година. Там има страшно много данни, научно обосновани и съответно там може да намерите и основания за оспорване на традиционни твърдения, свързани с разходите и ползите за тези емигранти и ползите от тях. Ще дам думата на комисията, евентуално господин Шмидт, ако иска да се изкаже, преди да дам думата на докладчика. Госпожа Шмидт, извинява се председателката, благодаря. Само няколко думи по отношение на интеграцията. От една страна интеграцията е ясно и тясно свързана с миграцията. Мигрантите трябва да бъдат интегрирани, трябва да могат да участват в пълна степен на трудовия пазар и това се опитваме да внушим ние и се опитахме да внушим с нашия дневен ред, появил се преди известно време. В някои отрасли в Съюза има недостиг на работна ръка, това се вижда. Естествено, трябва да обучим вече присъстващите на наша територия мигранти – Има мигранти, които са вече в страните, те трябва да научат езиците на страните, в които се намират, трябва да получат подкрепа. Това е всъщност интеграцията. Онези, които пристигат на наша територия, трябва да получат помощ за намиране на работа, техните е, роднини и членове на техните семейства, които идват, трябва също да получат е, помощ. Можем да предвидим квоти за онези, които идват като економически емигранти. И накрая въпроса за изтичането на мозъци, онова, което се спомена. Много хора имат квалификация, много емигранти имат а, такава, но тя не се признава и не могат да работят, аз достатъчно квалифицирани. Ние работим с трети страни по отношение на високо квалифицираните работници. Европа има нужда от такива. Интеграцията има две страни. От една страна, приемащото общество трябва да положи усилия, от друга страна, мигрантите трябва да положат усилия, но правата и задълженията винаги трябва да вървят ръка за ръка за всички. Господин Клас, имате ли заключителни бележки? Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая факта, че разбира се, целта ми далеч не е да се преповтарят само добре известни истини и клишета. А, просто имаше елементи, за които много малко а, говорихме, нито за изтичането на мозъци, стана дума, нито за капацитета за, за приемане на тези иммигранти. А в държавите, в много държави членки има висок процент на безработица, включително и сред местното население, а не само сред иммигрантите. И вместо да приемаме хора, които нямат никаква перспектива да намерят някаква трудова заетост, може би би следвало първо да решим някои трудности и да снижим процента на безработицата, а не да позволяваме огромен поток от мигранти. Разбира се, дискусията по цената на политиката е, насочена към е, мигрантите, която се води от десетилетия в някои е, държави членки. Аз цитирам в моя текст едно проучване, осъществено в Нидерландия и мисля, че мога да го предоставя на всички, които проявят интерес към това проучване. Много малко критики бяха отправени към заключенията на това проучване връзка с методите на изчисляване, на набиране на статистически данни, но в държавите членки има ниска степен на отвореност и мисля, че би било добре да се предоставят на обществеността тези сведения от тези проучвания. Не сме все още разгледали всички аспекти на ситуацията. По отношение на интеграцията наистина далеч не е всички се интегрират, а Европейския парламент трябва да обмисли и да предложи альтернативна политика. Лично аз смятам, че трябва политиката да бъде малко по-рестриктивна, да се приемат лица, които биха имали положително въздействие върху нашата економика, чрез трудовата заетост, но за сега това изобщо не е факт. Тук се споменават някои важни основни принципи, отварят се някои врати, но далеч не всичко е постигнато. Благодаря. Точка 6 сега. Комисията ще представи две нови предложения за промяна на ставката за съфинансиране за така наречените фондове СОЛИД, Европейски беженски фонд, Европейски фонд за връщане, Европейски фонд за интеграция. Предложението е да има увеличение с 20% за най-засегнатите от финансовата криза държави. Става въпрос за Унгария, Румъния, Латвия, Португалия, Гърция и Ирландия. Първо ще дам думата на комисията. Комисията ще направи предложение ще представи своите намерения, след това ще дам думата на кипърското председателство, след това ще дам думата на докладчика господин Турвалц и след това ще имаме разискване. Поставени сме на натиск, под натиск. за да може предложенията да се приложат и за програмите за 2011 година, трябва да следваме следващия график. Проекто доклада трябва да се представи на 26 ноември, крайен срок за внасяне на измененията 29 ноември, гласуване в комисията 17 или 18 декември, гласуване в пленарна зала в началото на следващата година. Първо искам да дам думата на господин Савари от комисията. Госпожо председател, ще бъда много кратък. Ще се обичам да ще бъда много точен, доколкото мога. Става дума за една, за една технически, за един технически въпрос. В нашето предложение са залегнали две предложения. Едното за външните граници и второ фонда за връщане на мигрантите. Имаме две правни основания и за това трябва да бъдат прияти две Решенията на практика обаче са идентични, като разпоредбите залегнали в тях са подобни. Няма всъщност разлика в съдържанието. Просто правното основание, както казах, е различно. Предлагаме създаване на механизъм. Знаете, че Програмите са годишни. Комисията всяко, всяка година изразява становище по програмите на държавите членки, като е, срока за осъществяване на програмите е две години и половина. През, е, през 2010 2010 година държавите членки получиха средства за осъществяване на програми до средата на 2012 година. Имаме 2% за съфинансиране, 50% и допълнително до 75% за дейности, които са от особено значение за Европейския съюз и които са от особено значение за охрана на границите на Европейския съюз. Така че този прак от 75% се прилага във всички държави членки, които се възползват от средствата по Кохезионния фонд при държавите, които имат някакви финансови проблеми, проблеми свързани с средства, увеличаването ще бъде с 20 пункта. 70% при съфинансирането от 50% и до 85% при, е, за дейности, които се съфинансират до 75%. Какви ще бъдат условията? Няма оригинални предложения. Ние приехме разпоредбите е, които се прилагат е, за кохезионните средства, както и средствата за по селскостопанския фонд и фонда за рибарство критериите ще бъдат идентични. Става дума за държавите членки, които се възползват от финансова помощ и които ще могат да се възползват от този коефициент на съфинансиране. Става дума за пет държави членки за момента, но и други държави членки биха могли да бъдат включени в списъка. Какви ще бъдат финансовите последици? ням, ня, има, няма никаква промяна, тъй като а, тъс, целта е само държавите членки, които имат а, а, проблеми, да, финансови проблеми, да, да съфинансират проектите в много по-малък размер. от 30% до дегресивно до 5%. И още един чисто технически аспект – Както каза пред, госпожа председателката, наистина разполагаме с много малко време. Бихме искали тези решения да се приложат към програмите е, които са започнали през 2011 година. За това решението трябва да влезе в сила преди марта 2013 година. За, за да може да се промени процента на съфинансиране, държавите членки трябва да преразгледат е, годишните е, програми и това трябва да стане 3 месеца преди изтичане на програмния период за програмите от 2011 година, както казах, преразглеждането на националните програми трябва да стане преди края на, 2000, на марта 2013. За това е доста така един технически аспект, но за някои държави членки това е от, ще бъде от голямо значение и по-специално за държавите членки, които се сблъскват с по-големи финансови трудности и по този начин ще могат да освоят средствата по много по-ефективен начин. Мисля, че казах всичко, което имах да кажа. Това са едни доста, един доста упростен механизъм, който има за цел да подпомогне държавите членки които се сблъскат с финансови и бюджетни трудности и ще могат да освоят по-лесно така наречените солидни средства и ще могат да осъществат програми, които са от голямо значение в областта на миграцията и управлението на миграционните потоци. Сега представител на с кипърското председателство. Не знам името ви, госпожо. Благодаря. За протокола аз се казвам Ангарипуло. И съм от постоянното представителство на Кипър, съвсем накратко в допълнение към казаното от комисията. Двете предложения, които обсъждаме в момента, са изключително важни. Те са част от общите усилия на Съюза да откликне на финансовата криза и на последиците от кризата в държавите членки. Няма нужда да казваме, че финансовата криза е подложила на крайен натиск бюджетите на държавите членки и тези фондове, наречени Solid, страдат особено. Има особени трудности в някои държави членки. Всъщност това са тези държави членки, които са най-засегнати от кризата. И ето защо ние се опитваме да им дадем финансова помощ по силата на един конкретен механизъм, описан в предложението. Председателството вече обсъди двете предложения в рамките на съветници в областта на правосъдието и вътрешните работи. Останахме с впечатлението, че двете предложения се приемат от държавите членки, както вие, госпожо председател, и както представител на комисията заявихте, Важно е двете предложения да бъдат приети и приложени на практика преди март 2013 година. Комисията обясни ясно защо. Много е важно държавите членки, които са изправени пред трудности, да могат да се възползват от тези две предложения и за 2011 година. Позволете ми да благодаря на Европейския парламент за ползотворното сътрудничество по редица досиета. Обедени сме, че това ще се случи и в рамките на тези два доклада. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика господин Турвалц. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията и на председателството. Няма много какво да се обсъжда тук. Аз съм си написал някои неща, но всъщност повечето от аспектите, повечето от елементите в моите бележки вече бяха описани от комисията и от съвета. Разбираме, че сме подложени на натиск – Няма нужда да правим дълги, досадни изказвания по тези технически досията. Съществуват някои въпроси, някои аспекти, които не бяха засегнати от председателството или от комисията. Ние смятаме, че граничните операции могат да се провеждат по много по-различен начин, но не сме убедени, че всички държави членки се справят отлично. Като журналист аз съм виждал много граници. Най-лошия пример може би е руската граница, където 8 различни организации се опитват да бъдат ефективни и саботират а, своята дейност, саботират се една друга. Би трябвало да се опитаме да уточним какво означава ефективно управление на границите. Когато говорим за ефикасност, е, това не винаги е най-добрия начин да се управляват граници. Преди много години пресича границата между Западен и Източен Берлин и един полицай ме попита на немски имате ли оръжие. И аз казах, а трябва ли да нося оръжие? И тогава почти не ми разглобиха колата. Така че е добре комисията да ни даде малко по-ясна представа за това какво представлява ефикасността по границите. Тази многогодишна програма, за която говорите, не би трябвало да прилича на програма е, петилетка на съветските власти от миналото. Разбираме, че сме подложени на времеви натиск. Вероятно в среда ще имаме първи вариант на текста и колегите, които проявят интерес, ще могат да дадат а, своите бележки. Благодаря, господин Турвалц. Прав сте. Граничните полицаи не са пословични с чувството си за хумор. Господин Триантафилидис е първи, след това господин Бронс. Благодаря, господин председател. А, Делегация от нашата комисия беше на посещение в Гърция, където си даде сметка по какъв начин се абсорбират тези средства в страна като Гърция увеличаването на съфинансирането от 50 до 70% или от 75 до 80% е добре. Но откъде ще дойдат тези средства? Средствата налични ли са? Или и тези средства са от економии, които са реализирани? Много ви моля, искам известно пояснение по този проблем. Господин Бронс. Бих искал да знам за какво се използват средствата за връщане. Преди няколко месеца изпълнителният директор на Фронтекс беше тук и той каза, че незаконните е, иммигранти не се е, задържат дълго. Е, те на тях просто им се казва, моля, напуснете територията на, на страната, но после никой не проверява дали това се случва. Така че, е, за, как, за, за какво отиват средствата за връщане на иммигрантите? Второ, става дума за по какъв начин е, средствата не могат ли да се прехвърлят от от един фонд в друг. Аз получих и много странни, така и неясни отговори на този въпрос, така че бих искал да имам. А, Ян Молдър? Само искам а, да кажа, че така че ако страните не могат да финансират а, е, тяхната част, е, ако имат е, някакви проблеми, ние трябва да, да, да, да приемаме. Но трябва да разгледаме внимателно предложението. Някой, някой друг иска да взема думата. В такъв случай, господин Торвалц, ако искате няколко думи в заключение. Не, не мисля, че има какво да се каже. Кой знае какво. освен казаното от а, Гърция, ще се опитаме да решим този проблем. Не знам дали искате да коментирате а, казаното от господин Бронс или може би комисията. Аз предполагам, че комисията разполага с всички цифри. Знае за какво става думата. Господин Савари. Благодаря, госпожо председател. По трите въпроса, които ми бяха зададени. Отговор. Първият въпрос а, на докладчика. Отговорът на този въпрос е свързан с оценяването на резултатите от фонда и съответните е, дейности. Е, по-настоящем е, внасяме тези грантове на държавите членки на базата на годишните програми. Има няколко годишни програми, които са изготвени и първата средносрочна оценка, преглед ще бъде осъществен. Бяха разпратени въпросници на държавите членки за тези програми 2007, 2009, 2010 и в края на тази година ще се осъществи тази оценка, ще се изготви доклад и това ще бъде обсъдено. Това мога да дам като отговор на този въпрос. А по-настоящем само годишните програми и записаните дейности в тези програми. Това са, е базата, на която работим, така че изчакваме първите резултати от тази дейност. По вторият въпрос, откъде идват средствата? Както го обясних това, тези средства са налични дали става дума за 2011, тези средства вече са е, изплатени, а за 2012 са гласувани и за 2013 са определени размерите. Така че държавите членки вече знаят с какви с какво финансиране ще разполагат. Всъщност нашето предложение изобщо не променя тези цифри. Е, и за 2011, 2012 и 2013. Но е, всъщност промяната ще бъде, че е, съфинансирането ще бъде в рамките на 30%. И националното съфинансиране трябва да се съобрази с това. Що се отнася за средствата по фонда за връщане. На базата на първия анализ на годишните програми, финансирани от този фонд, се забелязват три основни насоки на освояване на тези средства. Дейностите по връщане на лицата, е, доброволни или не. Е, забелязва се увеличаване на е, дела на доброволното връщане, а принудителното също е включено тук, както има и дейности, които са насочени към подобряване на информацията и обучението на лицата, които работят в тази сфера. Добри практики, както и дейности за финансиране на ремонтна дейност на центровете за задържане на лицата, очакващи да бъдат върнати. Подобни дейности се финансират от този фонд и се вписват наистина в това, което е записано в директивата за връщане. Така че именно от това са дейностите, които се финансират. Благодаря. Благодаря. Така стигаме до следващата точка от дневния ред, но тя е предвидена за 4.30. Това е след 30 минути. Докладчик отсъства. Опасявам се, че ще трябва да прекратим заседанието временно до 4.30. Моля ви да бъдете точни след това. такива. Уважаеми колеги, предлагам да подновим заседанието. Виждам, че нашия докладчик вече е тук. Продължаваме с точка 8. Положението на непридружените непълнолетни лица в ЕСА. Докладчик госпожа Натали Гризбек. На 18 октомври председателския съвет даде правомощия на комисията Либе да изготви доклад по собствена инициатива по силата на правило 48 от правилника за дейността. Първо ще чуем докладчика, след това комисията ще представи средносрочния си преглед на прилагането на плана за действие относно непридружени непълнолетни лица. Той беше публикуван на 28 септември. След комисията ще чуем представители на Върховния комисар на ООН за бежанците. Тези представители ще е, направят изказване относно своето проучване, свързано с съдебното прилагане на член 3 от Конвенцията за правата на детето. Първо ще дам думата на госпожа Гризбек, след това ще дам думата на другите колеги. Ще имаме разискване. Искам да ви напомня, че имаме около час за тези разисквания. Онези, които искат да се изкажат, съответно трябва да го направят кратко избито. Госпожа Гризбек има думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, драги колеги. Разбира се, много се радвам за това, че съм докладчик по тази тема от основно съществено значение – а именно положението на непредружените непълнолетни лица в Европейския съюз. И наистина бих искала в следващите 6 месеца да успеем да изготвим един висококачествен текст, документ, който да отговаря на нарастващите нужди, потребности на тези непълнолетни лица, на тези деца, които се сблъскват с големи трудности в държавите членки. И на тези първа срещна на тази първа дискусия, се е, надявам, е, че ще се умеем да обменим мнение, така че да изготвим един документ с конкретни действия, а, с, с а, отговарящи на специфик, специфичните изисквания на непълнолетните лица в Европейския съюз. Нека да припомня а, контекста на този а, доклад. Разбира се, няма да припомням а, всички цифри или други данни, с които разполагаме, свързани с подалите молби за убежище, но а, голяма половината от а, изселените иммигрантите в света са деца и а, хиляди пристигат не само придружени от член на семейство, но не придружени. Бягат от преследвания, от насилие, от турмоз, а също така и за да избягат от природни бедствия. Понякога тези деца са и жертва на трафик, на сексуална експлоатация и са жертви, предмет на организираната престъпност, с която се борим, но която напредва много по-бързо се развива, отколкото нашето противодействие. И може би ще кажа нещо е, много известно на всички. Е, децата са е, лица, които са много уязвими и това е валидно с още по-голяма сила, когато те пристигнат в друга чужда среда, с е, друг език, е, който те не, не познават, не познават навиците в тази държава, освен това е, са лишени и от родителска грижа. Разбира се, че всички държави членки на Европейския съюз са подписали много международни инструменти, Конвенцията на ООН за правата на детето. Ще обсъдим този аспект, Европейската конвенция също така на основните права, на Европейската харта, извинете ме. Но независимо от това, правата на тези непълнолетни, непредружавани лица не се спазват напълно. И то в много държави членки на Европейския съюз. А, и всъщност тези деца, мигранти, придружени или непридружени, много често се, са третирани като нелегални мигранти, достигнали зрелост. И не винаги тази характеристика, че те са непълнолетни, се отчита. Могат да бъдат задържани и в съответни центрове, заедно с възрастни е, лица, могат да бъдат е, лишени от е, медицински грижи, също така и селени, върнати, без да се направи конкретна оценка на техните потребности, не винаги получават информация или пък получават такава, която не могат да разберат не винаги се ползват и от правна помощ. Две, два примера мога да дам, които иллюстрират необходимостта да се гарантират тези, тази защита на непълнолетните лица. И така, е, всъщност, първият пример е от е, моята страна, от Франция. Отново Европейския съд за правата на човека осъди в началото на годината е, делото Попов срещу Франция за не спазване на член 3 за нехуманно отношение и Франция беше осъдена за това, че едно тригодишно момиченце и едно момченце на 5 месеца са били задържани в център в продължение на 2 месеца. И беше доказано, че тези условия не са позволявали нормално развитие на тези деца. И това е ефемизъм а, случая а, не са били придружени тези непълнолетни лица. А, също така през 2011 година Райми срещу Гърция. Гърция беше осъдена за задържане на афганистанско момче от 15, на 15 години, задържани в а, центъра на Пагани. 200 е, души, е, които е, спят на пода, разполагат само с две туалетни, не се проветряват тези помещения и така нататък. Съдът, разбира се, прецени, че човешкото достоинство тук е накърнено – Така че много са въпросите, които трябва да бъдат решени. И а, всички участници в дискусията ще а, изкажат своето мнение по тази тема. А, достъпа до територията, правото на пребиваване, проблемите свързани с връщането, извеждането до границата, задържане, свързани с интеграцията, условията за издаване на разрешително за пребиваване, обединяването на семействата, събирането на семействата, както и издирването на семейството на непридруженото непълнолетно лице. Също така законното представителство, правната помощ, достъп до социалните е, услуги и е, е, върховните интереси на детето на всички етапи на производството. Всъщност това са целите, към които ще се стремим в нашият доклад по собствена инициатива, така че да обхванем всички аспекти и да ги подкрепим с конкретни мерки. Няма да навлизам повече в подробности. Надявам се да дадем отговор на всички тези сложни въпроси в следващите 6 месеца, защото това е един спешен въпрос. И знаем колко многобройни е, конфликти има на границите на Европейския съюз. И от много време Европейския парламент е, иска да се даде отговор на тези въпроси. Разбира се, съществуват инструменти, но те не са достатъчни. Нуждаем се от общ глобален инструмент е, с съответната специфика, насочена към тези лица една обща правна рамка, за да дадем отговор на ситуацията на положението на непълнолетните лица. И в заключение искам да кажа, че разчитам на помощта на колегите при изготвянето на този текст, насочен към децата, а не само в перспективата на правото на убежище. Един по-глобален подход, така че този инструмент да даде отговор на тези въпроси в светлината на основните принципи на Европейския съюз, на идеалите, които преследстваме свобода и сигурност. Благодаря ви. Благодаря, госпожо докладчик. Не ми се иска да ви прекъсвам, тъй като темата е доста важна, но поглеждам постоянно часовника. Ще помоля следващите оратори да се придържат към времето, което сме определили, не повече от 7-8 минути на човек, защото няма да има иначе време за разисквания. Ако искате да отговорите на зададени въпроси, ще ви моля да сте максимално кратки. Господин Шмидт от Европейската комисия. Госпожа Шмидт, благодаря. Госпожо председател, преди три години Европейския съюз в лицето на Италия, Испания и други страни се сблъска с много не придружавани непълнолетни. Ето защо трябваше да се направи нещо. Комисията предложи план за действие, съвета го прие. Няколко думи относно този план за действие. В края на септември комисията представи средносрочния преглед на прилагането на този план за действие. Там се описват действията предприяти на европейско ниво, на национално ниво, от различните агенции, от различни представители на гражданското общество и от международни организации. Какви са заключенията в този средносрочен доклад? Както каза госпожа Гризбек, това не е феномен с временен характер. Това е черта, която ще бъде постоянна, черта на миграцията в Съюза и ето защо трябва да има план за действие. Децата мигрират непридружавани по различни причини. Те са много сложни. Така или иначе, всяко едно дете, което е непридружавано, трябва да се заглежда първо като дете и после като емигрант. Какво се постигна в тези две години. На първо място плана за действие подсили споделянето на най-добри практики между държавите членки и между различните организации. Държавите членки се получиха от успеха на другите, успяват сега да избягват трудности благодарение на споделянето на най-добри практики. Целта на сътрудничеството беше да се избегне трафика на хора, да се наблегне на превенцията, да има обучение на граничните служители в различните страни, да има стратегии свързани с страните на происход и така нататък. През последните няколко месеца организирахме различни обучения за лицата, които се занимават с придружавани непълнолетни съюза. Има различни проекти, свързани с а, разкриването на рискови ситуации. Комисията има специална група за непридружаваните непълнолетни. Тя заседава два пъти в рамките на две години. Основните теми там бяха свързани с проследяването и откриването на семействата на тези деца. Комисията ще се опита да отдели средства с цел разпространение на опита и най-добрите практики. Но споделянето на опит не е основната задача и единствената задача на плана за действие. Предвижда се законодателство в Съюза в областта на убежището, на трафика на хора и в всяко едно законодателство, което предвиждаме и което вече е прието, ще се отчитат и непредружаваните непълнолетни. Миналата година влезе в сила законодателство за жертвите, една специална директива, е, жертвите на трафик е, и държавите членки трябва да транспонират тази директива до 2013 година и да отделят специално внимание на непълнолетните непридружавани лица. Знаете, че се подобри законодателството за убежището. Там ще се отчита по по-добър начин положението на непридружаваните, непълнолетни по отношение на регламента Дъблин и по отношение на някои други законодателни актове също има конкретни мерки, насочени към непридружаваните непълнолетни лица. Ще има директива, свързана с процедурите по отношение на предоставянето на убежище. Тя ще се появи скоро. В тази връзка комисията смята, че непридружаваните непълнолетни трябва да бъдат освободени от някои конкретни гранични процедури. Има предложения свързани с центровете за задържане и така нататък. Има някои проблеми, свързани с събирането на данни, въпреки някои подобрение в събирането на данни, все още нямаме цялостна представа за феномена непредружавани и непълнолетни лица. Комисията ще се опита да разбере дали може да сътрудничи по такъв начин с държавите членки, че да се събират данните по един по-добър и е, оптимизиран начин. Европейската служба за убежището ЕАСО полага много усилия по отношение на непредружените непълнолетни лица има различни семинари, които се организират. Вече говорих за проследяването, за намирането на семействата на тези деца. То е изключително важно, за да се гарантира благодействието на децата за в бъдеще. Намирането на роднините обаче може да се осъществи само чрез сътрудничество с страните по происход. Ето защо трябва да се работи с тези страни, трябва да се работи за превенцията на трафик на хора. Госпожо Шмидт, мога ли да ви приканя да приключвате, вече казва председателката. Да, какви са следващите стъпки? Работата не е приключила. Тя трябва да продължи с всички заинтересовани страни, и с международните организации, за да може да се продължи прилагането на плана за действие. Надявам се, че ще има напредък по отношение на законодателството, свързано с обежището. Бихме искали всички законодателни актове да бъдат прияти до края на тази година по отношение на намирането на семействата на тези деца. Искаме да се постигне напредък. Искаме да благодарим на Европейския парламент за подкрепата. Възоснова на едно искане на парламента, отправено към комисията, ние ще отделим 1 милион за един много важен пилотен проект, посветен на непредружаваните на пълнолетни лица и така приключвам. Благодаря. Следващия оратор е представител на службата на Върховния комисарят на ООН за бежанците. Къде е господин Джераб? Моля ви да се придържате към определеното ви време, не повече 7, от 7-8 минути. Благодаря. Първо искам моя колега от ЮНИСЕФ да вземе думата. Той ще говори прав, и след това аз ще взема думата. Добре. Това при всички случаи не променя времето, което ви е отредено за. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни поканихте за участие в това обсъждане. Ние сме тук, за да ви а, молим да настояваме да продължите да а, работите за разрешаването на проблемите, с които се сблъскваме всички ние. Аз Смятаме, че всеки, всеки, четвърт, всеки четвърти мигрант, който иска убежище в Европа, е дете или непълнолетно лице. Така това е просто едно а, е, една цифра, но е, интересна. Става дума за около 75 000 деца. Не, преди е, известно време беше прията хартата за правата на човека, кое, в която са залегнали специфичните права на децата и особено уязвимостта на децата. Затова има и отделна харта. Децата са още по-уязвими от възрастните и за това трябва да се обръща и да се набляга на специфичните права на децата. Много са държавите членки, които са ратифицирали тази конвенция. Не Европейския съюз като цяло и това може да се подчертае в член 3 се са залегнали основните права на децата, т.е. разполагаме с всички елементи, за да можем да решим по някакъв начин проблемите. Но в различните държави членки нещата се тълкуват по различен, по различен начин. Разбира се, има и най-различни контексти, в които може да се тълкува е, върховния интерес на детето. Но каквото и да е, основното е, прав, интереса на детето трябва да бъде в центъра на нашето внимание. а, трябва да, да знаем начина по който различните институции се отнасят към децата, които са законни мигранти, а проблемите са още по-значими, когато става дума за незаконни иммигранти. А, така че целта беше да направим едно изследване по за начина по който се тълкува върховния интерес на детето в различните държави членки, за да можем след това да се опитаме да изработим един по-единен и ефективен е, подход. Е, това е, е това, това, из, това, из, това изследване има за цел не да излизаме с, с твърдението, трябва да се вземе предвид интереса на детето, но и да се, дадат, да се даде един инструментариум на съдиите да, да прилагат това за да могат децата, независимо дали са законни или незаконни иммигранти, да а, имат едни и същи права и тези права да бъдат закрилени. Правата в никакъв случай не трябва да се нарушават от това, че детето е или непълнолетното лице е мигрант, иммигрант. И за това ние разчитаме на Европейския парламент и на помощта на Европейския парламент за да упражниме натиск към държавите членки. Европейския парламент е наш е, привилегирован партньор за е, изработване и развиване заедно с държавите членки на необходимото законодателство, за да може наистина да бъдат, да бъдат закрилени правата на децата. Господин Джероп, благодаря. Дами и господа, за мен е удоволствие и чест да взема думата от името на Върховния комисар по човешките права, не по, на, за бежанците. По въпросите, свързани с проблемите на непредружените деца и непредружените малолетни. Това е въпрос на, на терминология. Е, ние използваме думата, понятието дете, деца, а не, непълнолетни, не непълнолетни, защото съгласно законодателството не... Е, всички не навършили 18 години трябва да бъдат читани за деца. Е, младите, не непридружените младежи под 18 години са деца и трябва да се е, разглеждат техните права в светлината на член 3. в споровете между разли, различните инстанции до, до известна степен се пренебрегва ролята на а, съдебната система за защитата на а, децата, чието а, положение може да бъде рискова. целта е да се съберат най-добрите практики от Португалия до Унгария и разбира се решенията на съда в Страсбург, за да се създадат критерии за решаване на следните проблеми, начин за определяне възрастта на, е, на, на, де, на децата, е, процедурни защитни мерки, защото има много големи разлики между различните съдебни системи, между различните е, практики, но трябва и за това е необходимо съдиите да разполагат с един наръчник от критерии. Има добри практики, но тези практики не са консолидирани нито на равнище Европейски съюз, нито в отделните държави членки. Има различни подходи, завис... зависеше от националните традиции, от социалния контекст. И всички прилагани до сега методи за определяне на възрастта водат до много а, грешки. А, при невъзможност да се определи точно възрастта, трябва да се е, прилага, на, да, да, да, да, да, се, да се избере решение, което да е най-добри най интерес на детето. Също така, съда изисква административното решение за връщането на детето в държавата по происход, да има много добро основание. като детето не, в, не, не, не може и не трябва да бъде връщано в страна, а, където има а, размирици и че връщането на, на, на детето може да се осъществи само ако държавата поеме, държавата на происход поеме ангажимента да издира семейството и така нататък. Знаеме, че в много случаи много, в много случаи деца навърши, е, непълнолетни навършили 18 години преминават от е, статута на е, защитени непълнолетни в преминават в категорията на незакрилени мигранти. И съгласно член 31 на конвенцията, когато непринужено непълнолетно лице е навърши 18 години, то трябва да има същите права, с които е имало и преди това. Съдът също така а, изисква детето да има възможност да, да, има, а, да има наставник, ако детето иска да бъде чуто и да, да даде показания в съда, трябва да има възможност да го направи и при завръщане в страната по происход трябва да има възможност да бъде включено в програма за помощ при завръщане. Комисия, е, инициативният е, доклад на комисията Либе е, е много добра крачка напред. Ние бихме искали да, да включите а, заключенията от а, изследването, което а, представих в а, вашия доклад. Скоро ще разполагате и с а, френска версия на английския доклад. Имаме 8 желаещи да вземат думата. Госпожа Кораца Билт има думата. Благодаря, Софи. Съвсем накратко. Докладчика Натали и колегите от УНИЦЕФ и от Върховния комисариат по човешки права всички те вече очертаха основните проблеми. Много се радвам, че съм докладчик Сянка от ТНП. Има 75 000 деца които идват всяка година без родители. Те или са жертви на конфликти, на войни, или жертви на някакъв трафик на насилие, те търсят по-добър живот. Предложенията не са само юридически, съответно, те са и психологически. Пакета за убежището е добър. Аз работя за някои изменения в законодателството, които да отчитат най-доброто състояние, най- най- най-доброто за всяко едно дете. Правото на представителство, например, е отчетено и това е добра отправна точка. Искам да благодаря за това, че докладчика търси решения, предлага да се предприемат различни действия. Естествено, че трябва да се подобри събирането на данни. В момента имаме данни само за търсещите обежище, а не може да има единен подход спрямо всички. За децата трябва да има конкретни мерки и ние трябва да знаем повече за това какви са тези деца, от какви страни идват те. В Швеция само през 2011 година има 2655 деца, които са дошли. И това е всъщност най-големия брой в цяла Европа. Аз съм канила представители на съответните органи е, с цел инспекция, дори в страни, където нещата работят, е, има проблеми. В общините, например, как се решават различните проблеми? Трябва ли да има събиране на семействата? Дали това е най-добрата стратегия? Много различни проблеми има и би трябвало да се обменят най-добри практики и аз ще се радвам, ако мога да го направя с колегите. Благодаря, казва председателката. Извинявам се, че трябва да действам брутално, но всички ще имат не повече от две за изказване, защото иначе времето няма да ни стигне. Да, имаме гости, имаме и докладчици в сянка, но истината е, че един час винаги има само 60 минути. Ако всеки надхвърли своето време, е, никой няма да е доволен. Госпожа Зипелт. Благодаря. Често се казва, че детето е наистина в основата на нашата грижа и трябва винаги да имаме предвид висшите интереси на детето. Но когато виждам какво се случва в държавите членки, е, мога да кажа, че е, далеч нещата не стоят така, е, защото всъщност проблемите с непридружаваните на пълнолетни лица продължават да стоят и ние се питаме дали тези деца трябва да бъдат предмет на някакви мерки в съответна държава или да бъдат върнати. И наистина дали Висши интерес на детето стои в центъра на нашето внимание или не. Също така трябва да се вземат преди и другите етапи. Тези мерки е, всъщност са насочени към това да не идват е, деца, да не пристигат на нашата територия и е, за това как да бъдат върнати възможно най-бързо. Всъщност, ние не искаме тези деца да пристигат на нашата територия. знаем какви са причините Събирането на семействата също е, важен е, момент и е, ако наистина държавата на происход, ако е обект на военен конфликт, на военни действия, естествено, че детето няма да бъде върнато там. Това, което искам да разбера Какви са е, мерките на превенция? И ако няма е, други възможности, е, какви мерки могат да бъдат предприяти и в страните на происход? Също така трябва трябва да действаме по-бързо. Ще помоля всички да се придържат към определеното време, защото иначе ще останем до късно вечерта. Госпожа Флотра. Благодаря. Да, темата наистина е изключително важна. Докладчиците в Сянка, макар и малобройни, да трябва да разполагат само с а, две минути за изказване, остават ми минута и 45 секунди. Наистина, смятам, че дискусията тръгва правилен път. А, госпожа Гризбек а, подчерта всички изключително важни аспекти, а, постави а, наболелите въпроси, изготвянето, подготовката на иновационен инструмент – глобален, така че е, да се запълнат всички празнини в тази сфера. Също така беше изключително бяха важни изказванията на УНИЦЕФ и на Върховния комисар по правата на човека. що се отнася до цифрите, да, разбира се, нашата политика и инструментите, с които разполагаме, показват, че има пролуки, през които се осъществяват пропуски и има случаи, така или иначе всички а, сдружения посочва, че има много непълнолетни, които се намират в изолация. Така че има много важни усилия, които трябва да бъдат положени тук. Трябва да се изготви такъв инструмент и по отношение на процедурата, и в пакета по обежището. Трябва наистина тези непълнолетни лица да бъдат освободени от тези мерки, така че да се спазят техните висши интереси. Има изключително много мерки, които трябва да бъдат взети по отношение на превенцията. Съгласна съм с казаното от представителя на ОНЕ. Оставам на разположение на докладчика, разбира се, ще направя всичко възможно, така че парламента да приеме възможно най-добрия текст за закрила на непълнолетните лица в е, Европа. Аз поделям е, вашето недоволство, госпожа Флотра, но ако някой има предложение как е, часа да стане 120 минути, всички ще имат по-дълго време за изказване. Господин Бронс. Член 3 казва, че основното тук е най-добрия интерес на детето. Това е написано така, като че ли го е казал е, някакъв е, бог. Само, че смъртните могат да променят текстовете на законодателството. Скептично настроен съм относно отношението към децата и относно причините, поради които те идват. Понякога хората изпращат своите деца поради е, различни е, интереси. След като приемете, че Европа е по-добро място за непредружаваните деца, трябва да се запитаме дали тези деца е, няма да са направо е, по-добре в Европа, от което и да било друго място. Защо да не ги съберем в Европа, е, да не ги вземем от всички места по света? По отношение на граничните служители също имам какво да кажа, но ще се огранича, тъй като времето ми е ограничено. Госпожа е. Аз им благодаря. всички, които са и, и юристи, не юристи, които се занимават с проблеми, свързани с децата, са единодушни на това, че най-важното е да се да се закриля върховния интерес на детето. Но проблема е какво точно е интереса на детето, върховния интерес на детето и кой решава това. госпожа Билт много правилно зададе въпроса, но не съм съгласна с нея, когато тя казва, че тук става дума за практически въпрос. Тук става дума за въпрос по същество. Така че най, най, най, най-добър, най-доб, най-добрият интерес или върховният интерес на детето от третия свят да остане в Европа. Това ли е така ли и какво? И какво, а, какви са причините за това по какъв начин можем да а, го о, обясним и обосновем? А, тук се спомена за нарушаване на човешките права на едно 3 годишно, на едно 5 годишно, 3 годишно дете и 5 месечно дете, но как, но как, но каква, но, как, но, но каква е личната история на всеко едно от децата, които стигат до Европа? Кой, кой ги представлява, кой кой решава кой, кой, кой решава какъв ще бъде отговора на най-основния въпрос, т.е. Върховен, върховния интерес на децата. Аз тук в документите не виждам конкретни данни за това. Благодаря, госпожа Бауър. Благодаря. По отношение на всички тези въпроси, трябва да добавя две неща. Естествено, темата е изключително сложна. Много може да се каже. В много ситуации се използват различни методи за определяне на възрастта на децата. Само, че тези методи са на 100 години. Те са много стари. Няма ли някакъв напредък тук? Втория въпрос, който искам да задам е следния. Знаем, че много деца идват в Европейския съюз благодарение на помощта на трафиканти на хора. Онези, които идват и са непридружавани, са изключително уязвими, защото често стават жертва на трафик. Всъщност, страшно много деца стават жертви на трафик. Една четвърт от всички жертви са деца. Ето защо е малко странно, защо обсъждаме защитата на деца от трети страни, а не говорим за деца от държави членки на Европейския съюз, които също са жертви на трафик. Кога ще дойде времето да разгледаме и този въпрос? Благодаря, госпожа Макинтайр. Благодаря. Мисля, че всички сме единодушни за това, е, че всеко непълнолетно непредружено лице трябва да бъде е, считано за дете и че върховният интерес на детето е от най-голямо значение. Но благодаря на докладчика за информацията, която сподели с нас по този въпрос. Но това, което ме е, е, так, намирам за странно е, че много държави членки не изпълняват поетите в рамките на договора ангажименти и трябва да се разграничат държавите, които а, изпълняват ангажиментите си от тези, които не. Второ, проблем свързан с а, а, трафика на деца. Първо трябва да се намери инструментариум за ранното идентифициране на процеса на а, трафик. Още на а, има ли достатъчно, достатъчно критерии, по които това може да се установи от страна на граничните власти. Искам комисията да каже е, какво се прави за обучението е, на е, властите по този въпрос. В Великобритания половината от а, децата, които а, са а, спасени, така да се каже, от а, трафикантите, половината от тях на практика след това попадат отново в техните лапи. Така че какво се прави за това? Господин Трандафилидис, благодаря на докладчика. Според мен е а, проблема е да решиме как разглеждаме, как счит, по какъв начин считаме тези, тези лица, дали са иммигранти или деца. И дали ще разглеждаме техните проблеми като проблеми свързани с иммиграцията въобще. беше повдигнат въпроса на достъп до информация, достъп до наставник, достъп до съдебно производство, но тук има и други въпроси, които се поставят като достъп до храна, до, до, до жилище и така нататък. няко... бяха зададени въпроси към комисията и към нашите изказващи се от страна на УНИЦЕФ и ОНЕ, така че би ги помолила да отговорят на въпросите, ако имат такъв отговор, но не повече от две минути. Първо комисията. Благодаря много, госпожо председател. Да, много от въпросите показват, че всичко, което е свързано с положението на непридружените пълнолетни лица, остава висящо, не може да бъде решено. по отношение на страните на происход, не трябва да забравяме, че непълнолетните лица пристигат по различни причини е, военни конфликти и други ситуации, е, различни от е, тези, свързани с бедността, липсата на образование, економическите причини. Разбира се, за тези, които идват непринудени от военните конфликти, трябва да видим какво можем да направим в страните на происход в рамките на сътрудничеството, така че да помогнем на тези деца. Тези деца, които са жертва на трафика, бяха зададени няколко въпроса тук, но и искам да посочи директивата, която беше приета за борба с трафика на хора и там има разпоредби, които, надяваме се, ще бъдат транспонирани от държавите членки в националното им законодателство и мога да ви уверя, че комисията ще изиграе своята роля на пазителка на договорите, така че да бъдат прилагани тези директиви конкретно тази, която посочих. Колегите са контакт с държавите членки за това транспониране, а също така и директивите, които режат въпросите, свързани с убежището, трябва да бъдат транспонирани бързо. Комисията, разбира се, ще изиграе своята роля. и ще възбуди производства, ако, бъдат, ако се нарушават, нарушава това законодателство. По отношение на трайните отговори и решения, не смятам, че връщането на лицата е такова решение. Защо идват тези деца? Ако искат убежище, естествено, че връщането им не е решението. Ако може е, да се ориентирате към приключване на изказването си, казва председателката, в нашия план е, за действие търсим е, различни решения и чрез фонда за интеграция до този момент, макар че не е използвана тази възможност, трябва да се търсят решения, като разбира се не можем да загърбим изцяло връщането като решение. Да, разбира се, готова съм да отговоря на двустранна основа и на други въпроси. Съжалявам. Имаме и още две точки, така че ще трябва да ви прекъсна. Двамата представители за не повече от две минути. Ако позволите, ще се изкажа от името на двамата. По отношение на връщанията, беше зададен въпрос дали когато казваме най-добрия интерес на детето, ние имаме предвид, че нито едно дете не трябва да бъде връщано. Не, това не е така. Съдебният колоквиум също няма предвид нещо подобно. Ние смятаме, че най-добрия интерес е, е да се събере детето с родителите си, където ще има достатъчни грижи, защита, достъп до медицинско обслужване и така нататък. Но, подчертавам, не може да има връщане там, където няма семейство, там, където не е ясно кой ще помогне на детето, кой ще го приеме, не може да има връщане, когато в съответната страна има война. Това няма как да се случи. Съответно, ние трябва да се справим с трудностите. Не става въпрос за това да връщаме всички деца или пък да не връщаме никого. Трябва да преценяваме всеки отделен случай, да видим кое е от интерес за детето. Трябва да действаме не формално, а просто да действаме така, че да е, има отделно преценяване на всеки случай. В е, Германия беше направено проучване на деца върнати в Косово. Дали това е доброто решение? Това беше целта на проучването. Е, децата защитени в съответната си страна, след това в Германия, страна, в чието език не знаят, в несигурна ситуация и така нататък. И когато говорим за висши интерес на децата, правим подобни сравнения. Благодаря и накрая докладчика госпожа Гризбек, две минути. Съжалявам, наистина, че две минути само ви давам. Благодаря, Софи. Благодаря естествено на комисията за тези отговори, които даде на въпросите на колегите. Благодаря на представители на УНИЦЕФ и на Комисарията по човешките права. Благодаря на всички колеги. Ще се постарая да извлека меда на всички тези предложения, защото наистина тази тема е много деликатна, чувствителна и много комплексна. Високо ценя идеята да говорим за деца, а не за непълнолетни. Това, освен всичко друго, има и символно значение. И също така ми допада подхода, който беше споменат Независимо дали е в е, за, е, закон, незакон е, иммигрант, детето да се третира като дете преди всичко. Независимо от причините, довели до емиграцията му. И този глобален подход е основно, фундаментално значение е, за децата, които са травмирани от е, самото бягство, от е, полето на военните действия, попадащи в една необичайна за тях ситуация, а има и такива, които смятат, че Европа е Елдорадо. А, и а, също така и децата, които рискуват да се окажат жертва на трафик. Ще се постараем да дадем отговор. Също така високо оцених и примера, който даде Ана Мария, примера с Швеция, защото наистина много, много са въпросите, които очакват своя отговор. Благодаря на колегите, които подчертаха и спешния характер на решенията, които трябва да дадем. Има пилотен проект, което е нещо положително, но все още много въпроси трябва да бъдат решени. Държавите членки трябва да спазват своите задължения. И да, виждам, че двете минути вече ги прехвърлиха, трябва да включим и съдебната практика в нашата работа. Така че да можем да изготвим един строен текст. Благодаря ви много. Okay, that take... на госпожа докладчик. Today... Госпожо докладчик и сега минаваме към последната тема за обсъждане днес. Разполагаме с по-малко час за обсъждане на закрила, защитата на лични данни. Имаме двама докладчици. Ще изслушаме представителя на комисията, на Кипърското председателство и на правната служба. Така че наистина много ви моля да бъдете дисциплинирани. Ако сами не се ограничите, аз ще бъда много, много строга. Не, не повече от 2 минути за всеки. Но не 2 минути 15 секунди, а само 2 минути. Така че, моля и докладчиците и комисията и кипърското председателство и правната служба да бъдат много кратки. Сега двамата докладчици. Първо господин Албрехт. Благодаря. София, аз се надявам, че имам малко повече от две минути. Ако тези, които не желаят да обсъждат проблема, моля, напуснете, за да можем да се съсредоточиме по същество. Така, да се върнем към последващото обсъждане на пакета за закрила на личните данни и директивата. Работиме с докладчиците в цянка по двата, по двата документа. Целта е да постигнем създаването на един последователен и правомерен режим за защита на личните данни в рамките на приятия график. Що се отнася до регламента? Разполагате с двата работни документа. Работен документ 2 и 3. Искам да се спра на основните залегнали проблеми. Опитахме се да включиме всички предложения, всички елементи. Някои неща все още не са изчистени. надявам се, че ще мога да да ви представя доклада до преди коледа, за да можем да разполагаме с времето след коледа до февруари за обсъждане, четене и да постигнем е, някаква единодушие, за да може проблема да бъде приключен до края на следващото председателство. Един от Основната е, цел, която искаме да постигнем е да имаме един цялостен подход, е, да, да има по добра закрила, същевременно да се задълбочи е, единия е, пазар. Целта е също така да наблегнем на основните прин... принципи и да постигнем целите залегнали и в регламента, и в директивата, като в един единен подход, като Принципите, които приемеме, почиват на принципите, които сме вече приели, като разшириме обхвата, да не става дума само за трансграничната обработка, както беше до сега. И а, то, това включване е само официалните служби, но, включ, но включително и другите, и анонимните източници на а, обработка и така нататък. Второ, бихме искали да се включи принципа на съгласието, но за да може да има съгласие, трябва да има широка информираност, т.е. трябва да има яснота на текстовете, за да може заинтересованото лице да предостави а, своето съгласие, знайки какво прави. Утре ще продължим обсъждането в работната група и на делегираните актове от наша гледна точка. Важно е да се даде конкретен и ясен отговор на въпросите, свързани с делегираните актове още сега, за да не се, за да не се сблъскваме с трудности в бъдеще. И бих искал също така също така да привлека вниманието на проблемите, свързани с поверителност по принцип, поверителност чрез а, изработка, доп, на, след включване на допълнителни елементи, а, проблема свързан с сертифицирането. Мисля, че а, трябва да има възможност държавите членки да, дадат едно също да дадат своите творчески решения, да има възможност за предложения, които биха били подходящи. Бих искал да, да имате възможност да проучите с проблема и да се опитаме да очертаеме всички заедно едни насоки, за да може в колкото се може по-бързо да постигнем решение. Сега, господин Тулцъс. Благодаря, София. Ще бъда много кратък. Първо искам да спомена, че смятам, че трябва да продължим да работиме пакетно, както го правихме до сега. Става дума за, за графика, за начина на, на работа и така нататък. за да, за, за да може приемането и влизането в сила на документите да стане своевременно. Знаете, че държавите членки имат известни резерви спрямо директивата и а, то, настоящото председателство не, не полага всички усилия така, както бихме искали това а, да стане. Ние смятаме на следващото пленарно заседание да да зададем необходимите въпроси на комисията и е, на съвета, за да можем да упражниме съответния политически натиск и след като получиме отговор в пленарна, тогава ще трябва да обсъдиме какво да бъде е, бъдещето на тези е, актове, е, регламента и директивата. Що се отнася до съдържанието, раз, раз, разполагаме с е, работен документ, който беше разпространен, включително и на колегите от националните парламенти. Смятам, че обмена на мнения с колегите от националните парламенти беше от голямо значение. Нека се спра на някои проблеми, залегнали в работния документи, които изискват допълнително изясняване, като на първо място различните органи и агенции и други, които не са в обхвата на е, директивата, трябва да бъдат обект на допълнително обсъждане. Второ, е, времевия аспект. Комисията предлага преразглеждането на документа на директивата 3 години след влизането и сила. Ние смятаме, това, това, това, това означава, че е, в следващите 6 години няма да има единни критерии и за нас това е неприемливо. Още нещо. Има прекалено много изключения на, а, от правилата и за, за това ние понеже закрилата на е, личните данни е основно право, е, трябва да има минимален брой изключения и всеко изключение трябва да бъде добре обосновано и аргументирано. И аргументирано още нещо, някои дефиниции трябва да бъдат е, доизяснени и уточнени като съвременяване, адекватно, релевантно, прозрачност и други понятия. Всичко това трябва да се обсъди допълнително. След това не съществува механизъм за оценка, който да може да определя равнището на пропорционалност, също така що се отнася до трансфера на данни на, в, до, на трети страни, тук също ням, не, трябва да се обсъждат да се обсъдат предпазните механизми включително и а, а, механизмите за мониторинг. Тук смятаме, че има доста пропуски и в близко бъдеще ще трябва да концентрираме е, усилията си към обсъждането и вършаването на тези проблеми. Най-вероятно ще бъдат е, внесени допълнителни изменения за е, засилване на стандартите и критериите. Следващия е, представителката на Европейската комисия. Благодаря. Съвсем накратко. Както ни помолихте. Нека в началото да кажа, че приветстваме работните документи, които бяха представени от двамата докладчици. Ние работим в добро сътрудничество с парламента и се надявам, че тази атмосфера ще се съхрани. По отношение на предложението, ние подкрепяме онова, което смята парламента относно графика. Добре е да имаме обща подход след края на ирландското председателство. Това е амбициозна цел, но ние работим за нейното постигане. По същество сега. По някои аспекти, очертани първо от Ян Албрехт. По отношение на ключовите принципи и определенията, ние сме съгласни, че трябва да се работи съвместно с цел намирането на решение. във връзка с укрепването на личностните права, упростяването, сливането на разпоредби. Ще работим по тези въпроси по отношение на административното бреме, тема, която вълнува и парламента и съвета. Ясно сме заявявали, че сме готови да ви чуем. Вие ще имате възможност да предложите стратегии за намаляване на административната тежа за малките и средните предприятия. Това естествено не означава, че няма да се изпълняват задълженията. Има задължения, които трябва да се изпълняват от всички, в частност от големите компании, по отношение на актовете, които са делегирани и актовете за изпълнение. Ние Приветстваме критериите, очертани от докладчика. Ще разгледаме предложенията за делегирани актове едно по едно, възоснова на различните критерии. Не трябва да се забравя гъвкавостта в регламента трябва да има гъвкавост. Трябва да се отчитат технологиите, освен това. По отношение на директивата, ние приветстваме пакетния подход на докладчика. Подкрепали сме този подход от самото начало. Ще разгледаме определенията. Вие споменахте някои от тях. Като цяло, ще продължим работата с докладчиците с цел намиране на решение на проблемите, с цел подобряването на текста. Ще търсим решение на проблемите, които очертахте. Искаме да подсилим правата на отделната личност. Освен това трябва да се отчете и вътрешния пазар когато говорим за защита на данните. Благодаря. Сега ще дам думата на кипърското председателство. Господин Андрео е тук. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената ми дума. Имам възможност да информирам комисията относно това какво се случва с регламента и проекто директивата. В последната година вече се срещнахме, веднъж ви дадохме информация, сега ще ви кажа какво се случи от тогава насам и какво планираме за декември, преди съвета на министрите по правосъдие и вътрешни работи. В а, края на октомври се срещнахме в рамките на групата Приятели на председателството, обсъдихме онези въпроси, които бях включени в дневния ред на неофициалната среща в Никозия през юли. Но ако трябва да се върна към срещата през октомври, на 22 23 обсъдихме конкретни членове от текста, член 39 например. Дебата по отношение на делегираните актове и актовете за изпълнение демонстрира, че има конвергенция между регламента и директивата. Голям брой от делегираните актове обаче бяха отхвърлени като силно преувеличени. По отношение на актовете за изпълнение, за някои от тях, за малък брой от тях, държавите членки смятат, че трябва да има такива актове за изпълнение, но за голямата част държавите членки смятат, че има сериозно разминаване с разпоредбите на договора и не приемат такива правомощия за комисията. На 26 октомври имаше съвет. Нашия министър информира съвета за това какво се случва е, в рамките на разговорите по пакета. Нека да не забравяме, че и на техническо, и на политическо ниво. Комисията вече заявявала, че трябва да има намаляване на актовете за делегиране и актовете за изпълнение. Трябва да има, например, 40% намаление. Това трябва да става в рамките на цивилизован диалог, като се търсят компромиси. Някои делегации от държавите членки изразиха притеснения относно проекта на регламент. Те смятат, че би трябвало да има директива. Кипърското председателство, възоснова на дискусиите с хоризонтален характер, по отношение на делегираните актове, изготви един документ, то ще се обсъди на 3 ноември на втората среща на приятелите на председателството. Основната ни цел е да приключим преговорите и да можем да представим позицията на заседанието на Корепер преди заседанието на министрите по ПВР. Корепер ще бъде на 6 и 7 декември, вероятно. Получихме някои отговори от а, държавите членки по отношение на така наречения втори хоризонтален пакет. А, тези, разговори, а, ще, тези отговори ще бъдат обсъдени на 14 и 15 ноември. По отношение на административната тежест ще имаме позиция. Тя ще бъде представена на Корепер през декември, Корепер за който вече говорих. В заключение, Кипърското председателство ще работи в дух на сътрудничество с всички институции, както правим от самото начало. Ще включим държавите членки, комисията и парламента, за да може следващото председателство да поеме щафетата по възможно най-добрия начин. Накрая ще дам думата на господин Кайола от правната служба. Колегите, които искат да се изкажат, могат вече да заявяват своето желание. Господин Герола. Благодаря, ще се опитам да съм кратък. Ще трябва обаче да отговоря на въпросите, които са зададени по е, проекта на регламент. И така, първо, връзката между проекта на регламент и националното законодателство и на второ място въпроса за делегираните актове. По първия въпрос, тази връзка, това отношение трябва да се анализира в светлината на правното основание, целите на проекта на регламент и в светлината на избора на правен инструмент. Проекто регламента се основава на член 16 параграф 2 от договора за функционирането на Европейския съюз, който има две цели. От една страна защитата на фундаменталното право на лицата, фундаменталните права, когато става въпрос за обработката на лични данни, от друга страна елиминирането на ограниченията пред свободния поток, неограничения поток на личните данни в Съюза. Трябва да кажа, че комисията е избрала регламент и съответно Маржа за маневриране ще е по-малък, отколкото е сега. От друга страна, не е изключено да се даде пространство за маневриране по отношение на националното законодателство, дори когато имаме регламент, под формата на национални мерки за изпълнение или дерогации. Тези разпоредби обаче трябва да бъдат ясно ограничени, не трябва да се противопоставят на целта на нормативния акт в неговата цялост. Освен това, националните мерки не трябва да пречат на потока лични данни в рамките на Съюза. По отношение на тълкуването на израза в рамките на настоящия регламент, който се използва на няколко пъти, трябва да кажа, че тази формулировка като цяло пречи на държавите членки да приемат правила, които ще въведат регулация от регламента. Искам да подчертая, че от гледна точка на основните права тази формулировка е неутрална и нейната основна цел е да гарантира спазването на регламента от страна на държавите членки. По отношение на разширяването на някои конкретни разпоредби в глава 9 едно такова изменение е възможно, но подобни разпоредби трябва да се ограничават само до секторите, където трябва да има и е необходимо да има конкретни национални разпоредби. Такива разпоредби обаче трябва да отговарят на целта на нормативния акт. Съответно, не може да има пречки пред свободното придвижване на личните данни. Един от зададените въпроси е свързан с евентуално изменение с цел да могат държавите членки да въвеждат по-строги национални правила. Това изменение както е написано в въпроса, дава на държавите членки една много голяма възможност за изключение и това ще пречи на осъществяването на целите на предложението и може да доведе до по-голяма правна несигурност. Искам да подчертая, че трябва да има възможност за маневриране за държавите членки да създават собствено законодателство, но националното законодателство не трябва да води до пречки пред свободния поток на данните. Освен това, някои от измененията могат да дадат твърде голямо пространство за действие на държавите членки. В такъв случай би трябвало да се премисли този регламент и може би да се даде възможност за директива. Сега стигам до втората част от правното становище делегираните актове. Тъй като комисията предлага много голям брой делегирани актове в проекта на регламент, правната служба беше помолена да даде становище относно това дали тези делегирани актове ще нарушат така наречените съществени елементи на проекта на регламент. На първо място, според договорите и съдебната практика на съда, комисията може да получава правомощия да изменя несъществени елементи, но съществените елементи трябва да бъдат обект на законодателство и не могат да бъдат делегирани. Ето защо трябва да се прави разлика между съществени и несъществени елементи. Можем да се получим от съдебната практика преди влизането в сила на Лисабонския договор. Съда определя съществените елементи като правила, чиято цел е да дадат конкретна форма на фундаменталните насоки на общностната политика – в едно скорошно решение на съда в така нареченото дело Шенгенски граничен кодекс Frontex, съда даде допълнителни пояснения за това какво са съществените елементи. А те са именно разпоредби, които с цел тяхното приемане изискват политически избор, който попада в а, сферата на отговорност на законодателство на Европейския съюз. В светлината на това решение трябва да кажа, че председателката моли оратора да приключи. Ами, просто ще обобщя. Значи, за определен брой от предложените разпоредби в проекта на регламент, законодателя трябва да идентифицира кои от тях могат да бъдат разгледани като допълнителни несъществени елементи и съответно могат да бъдат обект на делегирани актове. Моля ви да приключвате. Ами, това всъщност исках да кажа. И накрая по отношение на така нареченото общо разбиране. Има период от два месеца, законодателя трябва да реши. Само, че общото разбиране не е, е правно задължителна разпоредба, така че вие може да вземете решение. Благодаря. Четирима колеги искат да се изкажат. Първо господин Вос. Благодаря много. Благодаря, госпожо председател. Силно съм удовлетворен от нашето сътрудничество. И наистина много позитивно се движат е, нещата. Да, можехме да бъдем по-бързи по някои аспекти, но е добре да работим толкова успешно. Поздравявам и комисията защото, както спомена, е споменато в прескомуникето от 16 октомври, има известна нагласа от страна на комисията. Ще има и допълнителни предложения, но се надявам, че ще бъдете гъвкави. А, има още какво да се изясни по отношение на регламента. Е, правото да бъдеш забравен, на отговорността на е, надзорния орган и други въпроси, но така или иначе отправната точка е добра и ще можем успешно да продължим по-нататък. Е, сега, по отношение на директивата, бихме иска ли съветът да прояви малко по-голяма активност? Надявам се, че съветът няма да размишлява толкова по въпросите, колкото по отговорите им ще намери решения. Парламента проявява отвореност, както и комисията, така че изчакваме сега съвета. Би било добре да се ускори ритъма. Госпожа Ернст има думата. Äh, Благодаря много. Благодаря на двамата докладчици. Наистина и двамата много добре са се сработили. Свършили са отлична работа и е, отчели дискусиите от последния месец, но съветът а, подлежи на критика. Трябва да окажем натиск, ако искаме да напреднат нещата, тъй като времето не е много. И е, така не можем е, да изчистим всички аспекти, свързани с личните данни, ако нямаме достатъчно яснота по отношение на двата пакета. Можем е, да дискутираме всеки ден, но ако не знаем как стоят нещата с защитата на личните данни, двата пакета няма да има напредък. Наистина държах да подчертая това пред вас. През последните месеци бяха посочени проблемите, проблема с приложното поле, например, и двамата докладчика а, споменаха това. А, данните, които се отнасят до работещите, това, което се предлага в регламента, не ни удовлетворява. Също така и в единия пакет има един вид решение, в другия друго и тези разлики се проявяват там, където могат да създадат най-големи проблеми. Разбира се, няма да се спирам на членовете на директивата – но е ясно за какво става дума. Е, по отношение на третите страни, тук е, имаме също известни затруднения. По отношение на делегираните актове бяха изказани много интересни мнения – Има предложение и от страна на докладчика. Председателката госпожа Кораца. Благодаря, госпожо председател. Аз неколкократно се, се изказва, съм се изказвала по темата. Но Наистина е важно да имаме добро сътрудничество, за да осигуриме правна сигурност. Сега, два, два проблема. Единия за де, де, де, децата и второ равновесието или е, баланса между е, свободното придвижване на данни и е, личната свобода. Сега, трябва трябва, трябва да има специални разпоредби, свързани с децата под 13, 13 годишна възраст. Защото на някои вебсайтове се изисква, да речеме, рождената дата, но наистина трябва, трябва да има конкретни разпоредби и ясни разпоредби за това. Второ, дост, дост, достъп на обществеността до а, данните и документите. Второ, благодаря ви, бяхте много кратка. Има ли други колеги, които искат да се изкажат по въпроса? Самата аз съм докладчик в сянка. Сега ще се автосанкционира. Първо. Наистина под, подкрепям под, подхода на а, пакетно пакетни документи. По-добре щеше да бъде да имаме един а, документ, но а, през... знам, че Съвета не само сбавя нещата по директивата, но и някои държави членки иска да различните елементи да бъдат включени в директивата, не в, регла, в регламента. Така. За това подкрепям този подход и смятам, че всеко допълнително предложение за сътрудничество между полицейски и съдебни власти трябва да бъде подкрепено, ако съвета приеме това. Но а, в противен случай аз няма да подкрепа а, документа. Трябва също така да се придържаме към времевия график и смятам, че някои части на някои части и някои аспекти на регламента трябва да бъдат малко по-гъвкаво формулирани, защото това ще бъде в интерес и на предприятия, и на бизнеса, и на гражданите, чието данни са защитават и сега моля комисията да отговори на въпросите, които бяха повдигнати. Благодаря, госпожо председател. От казаното до тук разбирам, че има широка подкрепа за предложението и мисля, че най-важното, което трябва да кажа днес е, че ние сме готови да работиме в тясно сътрудничество с, с законодателите. Знаете, че в крайна сметка съвета взема окончателното решение, но има много интересни, конструктивни предложения. И ние ясно заявихме, че искаме и трябва да работим по делегираните актове. Важно е да намериме колкото се може по-скоро решение на проблемите на основата на договорени критерии. По конкретните проблеми, които бяха повдигнати, като например проблемите свързани с децата, споменати от госпожа Кораца. Да, смятаме да въведеме това ограничение за 13 годишната възраст. Трябва да видим как ще стане това, тъй като има доста технически трудности, но при всички случаи проблема ще бъде обсъден. Същото въжи и за пълен достъп до документите. По това, че някои държави членки биха е, искали искали да включат аспектите свързани с органите в директивата. Ние осъзнаваме проблема и търсиме решение, що се отнася до като а, базисният подход. Най-важното е а, нещата да бъдат ясни, инструментът да бъде опростен. предлагаме In general, you have said that you are very much supporting it. За разглеждане на подхода, свързан с рисковете. При сколкото до, време, до времевия обхват, ние до, до времевите граници. Смятаме да се придържаме към тях, но важното е да има политически воля. Госпожо Кораца Билт, вие зададахте въпрос относно баланса между защитата на данните и достъпа. Получихте ли удовлетворителен отговор? Да. Съветът първо и сега докладчиците. Втория докладчик. Благодаря, Софи. Нямам какво много да добавя. Радвам се. Радвам се, че има подкрепа за пакетния подход, че имаме а, така политическата подкрепа, но искам нещо да кажа на комисията. Бих искал да кажа, че наистина имаме отлично сътрудничество с комисията по въпроса. Нещата трябва. да Имаме единен подход, имаме еднакво виждане и а, устните устното запитване, което ще бъде отправено в пленарна зала, не е критика, а напротив, просто комисията ще има възможност е, официално да изясни позицията и да отговори на въпросите по време на пленарното заседание в Страсбург. Господин Албрехт. И аз съвсем накратко няколко думи по отношение на директивата, тъй като аз съм докладчик в сянка. Трябва да повторим. Предвижда се кохерентна рамка за защитата на данните и искаме да има много повече стандарти, свързани с защитата на данни в сектора на полицейското сътрудничество и на правосъдието. Това е наше конкретно изискване и ние ще го поставим в преговорите с съвета. Не трябва да говорим за това какво ще се случи евентуално. Ние искаме да се стигне до конкретни резултати по отношение на директивата. В крайна сметка, има и други предложения, като например Европейската заповед за разследване. Там също трябва да се водят преговори. Има и едно досие по отношение на споделянето на информация. Ето защо всички тези мерки, за които говорим тук, трябва да бъдат прияти преди да стигнем до споделянето на информация в сектора на правоприлагането, например. Това е от моя страна. Искам да благодаря на всички колеги, които дават своя принос. Искам да благодаря най-вече на госпожа Кораца Билт, която повдига въпроса за децата. Говорите и за достъп до документи с обществен характер – аз искам да включим такъв достъп от самото начало. Всъщност, за много хора достъпа до публични документи е нещо много важно. И би трябвало органите за защита на данните да разгледат не само защитата на данните, но и достъпа до документи. А по отношение на защитата на данните на децата, би трябвало да има препратка към децата над 13 годишна възраст по отношение на мерките за профилиране. Отбелязвам си онова, което казахте за съгласието, информираното съгласие по отношение на децата. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Представянето на проекто докладите се предвижда за заседанието на нашата комисия на 17 и 18 декември, като коледен подарък. Всъщност аз изнудих всички да бъдат кратки. Сега сме към края на заседанието. 8 минути по-рано приключваме. Можем да ги използваме утре. Благодаря за търпението. Ще се видим утре.